Allora possiamo iniziare i nostri lavori. И така, можем ли да започнем с днешната си работа, уважаеми дами и господа? Заседанието ни отново ще се предава по интернет. Първо да ви съобщя решенията, които бяха взети вчера на заседанието на координаторите. Нашата комисия е замолена да изработи инициативен доклад за евентуалната реформа на договорите във връзка с економическото управление. Ще се обърна към председателя на Комисията по економически въпроси, за да обсъдим евентуално сътрудничество между двете комисии и може би ще организираме обща среща на координаторите на двете комисии. Освен това бе решено докладчикът за осъществяването на гражданската инициатива да бъде излъчен от социалистическата политическа група. Що се отнася до прилагането на общностното право, докладчик е господин Месершмидт. Освен това, решихме да възложим изследвания за демократичния контрол върху Европейския съвет и а, срещата на върха за ефрото. И накрая, що се отнася до анкетните комисии, решихме господин Мартин, който може би го няма в момента, значи трябва да го попитаме, да поеме отговорност. След това беше обсъдено дали е уместно да поканим председателството на заседанието на АВКО на 20 септември или такава среща да бъде направена едва през януари, но господин Мартин трябва да ни каже своето мнение. Председателят прекъсва. Има ли е, желащи да се изкажат? Господин Гереро. Господин Мартин ще закъснее днес. Тогава ще го попитаме защо за него е толкова важно полското председателство да дойде да се срещне с комисията. Господин председател, искам да изясним един въпрос. Вчера, може би, забравих или пропуснах Аз подкрепям а, такава среща с председателството на съвета. Господин Мартин е прав, но не съм сигурен, че датата е особено уместна, защото, както казах, трябва да а, послушаме господин Дейвид за датата. Добре е да организираме такава среща, но може би трябва да обсъдим кога точно. И освен това, господин председател, вчера на заседанието на координаторите по предложение на господин Дав поставихме въпроса днес да гласуваме ли становището на госпожа Регнер или не. Това също трябва да го решим сега. Що отнася до становището на госпожа Регнер, решихме да се обърнем към нея самата, но още я няма. Щом дойде, а това ще бъде преди гласуването, ще изслушаме. Господин Дав помоли за отлагане. За нас това не е проблем. Обаче правната комисия ще гласува и ако ние отложим гласуването си, а правната комисия не го отложи, отложи, ще се окаже, че не можем да дадем становище. Бяхме помогли правната служба за експертно становище, което още не е поступило. Това са фактите. Знаем, че правната комисия ще гласува, не знам точно кога, но има твърд срок. А ние днес, ако не гласуваме, няма да се включим в графика. Господин Гереро, господин председател, благодаря ви. Вчера се разбрахме да обсъдим с госпожа Регнер възможността да не гласуваме днес. Да гласуваме малко по-късно. И това е именно за да изчакаме становището на правната служба. Освен това, е ясно, че няма да можем да гласуваме, след като водещата правна комисия вече е гласувала. Разбира се, че това трябва да бъде преди нейното гласуване. Та си мислех, ако днес не гласуваме, дали да не го направим по някое време в Страсбург, 3-4 дни преди гласуването в правната комисия? Тогава ще отговорим и на двете условия. Гласуваме преди правната комисия, но след като сме получили становището на правната служба. Значи, някой казва, че госпожа Регнер смята, че още днес трябва да се гласува. Току-що чувам това. А ако отложим за Страсбург, там ще трябва да проведем извънредно заседание, което да не бъде пък и в сряда. Но нека да изчакаме госпожа Регнер и ще вземем решението заедно. А сега да преминем към точка 9 от дневния ред. Изменение на член 70 от правилника за дейността на Европейския парламент относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури. Има предложение на председателския съвет и молба към нашата комисия да преразгледаме правилата за преговори между съвета и парламента в рамките на законодателната процедура и първите четения. Премина една първа размяна на мнения. Колегата Гереро а, изготви доклад и днес той ще ни представи този свой всъщност проект за доклад. Председателският съвет и някои председатели на политически групи също са включили мнението си тук. Благодаря, господин председател. Всъщност за втори път Нашата комисия се занимава с изменение на правило 70. За първи път, първи път проведахме дебат по един работен документ, който съставих аз. Този работен документ беше изменен чувствително. Проекто докладът също беше променен сериозно. Ето защо аз ви предлагам да се съсредоточим върху проекто доклада. Най-напред искам да кажа, че организирах поредица от срещи, по време на които разговарях с представители на различни политически групи. Също така раз се изказах на конференцията на съвета на председателите на комисии. Разговарях и с председателя на нашата комисия и се срещахме с редица ръководители на групи. Разговарях и с някои докладчиците. Всяка госпожа Янако, например. И в светлината на всички тези контакти съм съставил този временен проекто доклад. Мисля, че е редно да подчертая, че целта на доклада не е да каже дали е уместно да започнем преговори в рамките на споразумения на първо четене. Това решение излиза извън обхвата на доклада. Докладът чисто и просто се съсредоточава върху въпроса, че ако бъде взето решение за започване на преговори за споразумения на първо четене, какви да са условията, за да се гарантира не само полезност и резултатност на преговорите, но също така и да има прозрачност, политическа отговорност и да се осигури право на политическите групи да участват на всички етапи на законодателния процес. Мисля, че това следва да се подчертае, тъй като на много заседания сме говорили дали да има споразумение на първо четене, на второ четене, помирителна процедура, но това излиза извън обхвата на настоящия доклад. Докладът има за цел да гарантира прозрачност и отговорност в, е, по време на процеса на първо четене. Причината, поради която решихме да направим тази реформа на правилата, е, че съвета на председателите на комисии взе решение, след което беше взето друго решение от председателския съвет, в което се казва, че в процедурата на преговори често се случва така, че политическите групи, които нямат представители в екипа, не получават достатъчно информация. И групите като цяло смятат, че често получават необходимата информация едва преди да започне гласуването в пленарната зала. С други думи, процесът е, непрозва... е непрозрачен а, и не дава възможност на политическите групи да предприемат действия. В съответствие с решението на председателския съвет, председателя на парламента изпрати искане до нашата комисия, в което иска да се занимаем с въпроса дали е уместно част от принципите в Кодекса за поведение да бъдат прехвърлени в правилника. Ако това стане, тези правила ще станат задължителни. В момента не са, тъй като са част от Кодекса на поведение. Ето защо аз е, в доклада разглеждам две групи въпроси, които всъщност са доста различни. Първата група въпроси е свързана с прехвърлянето на а, е, въпроси, залегнали в кодекса на поведение в е, правилника. В светлината на това, което казахме в нашата комисия, няма сериозни разногласия между членовете на комисията. Другият въпрос обаче е малко по-спорен, а именно каква роля трябва да играе пленарното заседание или пък групи депутати или отделни депутати, когато се определя а, мандат за преговори. Ако членовете на комисията са прочели проекто докладът, ще разберат следното. Първо, решението за започване на преговори на първо четене, в която и да било комисия, трябва да бъде свързано с мандат за преговори. Това може да бъде под формата на изменения, списък на приоритети или насоки. Както виждате, това предложение би довело до гъвкава процедура. В някои случаи в този мандат ще, има, ще бъде под формата на списък от изменения или пък насоки, които да са да подпомогнат процеса. Решението трябва също така да определи и състава на преговорния екип. Тук се казва, че по принцип компетенти преговорите трябва да се председателстват от председателя на съответната комисия. Това е една от идеите, представена от съвета на председатели на комисии. Тя получи широка подкрепа и е много разумна от политическа гледна точка, в този смисъл, че председателят на парламентарна комисия представлява всички членове на тази комисия. Разбира се, председателят може да делегира тази отговорност било на докладчика, било на някой от заместник председателите. По принцип обаче, политическата отговорност за преговорите се взима от председателят на водещата или съответната комисия. Както казах, може да бъде делегирана на други членове на комисията, а, може да бъде легирана на докладчика или на някой заместник председател. Танто el контенидо дел мандато, como ла Това означава, че и съдържанието на мандата и състава на преговорния екип ще трябва да получат официалното одобрение на комисията на нейно заседание преди да започнат преговорите за първо четене. Такова едно решение, взето от комисията, ще трябва да бъде преведено на официалните езици, преди да бъде предадено на председателя на парламента и на депутатите. В началото на следващото пленарно заседание след като бъде направено това съобщение, председателят ще предаде съобщението на депутатите. Ако няма възражения, това ще се приема като мандат за преговори и процесът ще може да започне. Ще се върна на този процес малко по-късно, тъй като е важен и не искам да има объркване между тази част и тези части, които са предмет на консенсус. След като бъде определен мандата, след като започнат преговорите, преговорния екип докладва на комисията след всяка тристранна среща и изпраща обсъжданите текстове и, и докладва на следващото седание на комисията. Ако въпросът е от неотложно естество, информацията се изпраща на председателя, докладчите в сянка и координаторите от различните политически групи. С други думи, общото правило е, че на заседанието на комисията след тристранната среща, информацията се дава на всички членове. Ако информацията е от неотложно общество, информацията се представя на председателя, координаторите и докладчиците в сянка. След като бъде постигнато споразумение със съвета, докладчиците ще бъдат информирани отново и комисията като цяло ще разгледа обхвата на споразумението. След това ще докладват в пленарната зала под формата на изменения или консолидиран доклад. Ако това се окаже невъзможно, докладчикът, координаторите и докладчиците в сянка ще бъдат информирани. Възниква един въпрос, свързани с подпомагащите комисии. В съответствие с член 50 или 51 за съвместните заседания на комисии, в тези случаи двете комисии трябва да постигнат съгласие относно необходимостта от започване на преговори и тяхното съдържание. И ако няма съгласие между комисиите, съвета на председателите на комисии взима решение. Искам сега да се върна на пленарното заседание. А, може би си спомняте, че според първоначалната позиция ако никой не възрази срещу информация представена от председателя, състава на преговорния екип се счита за прият. Възможно е обаче пленарното заседание да обсъди или измени мандата или състава на преговорния екип. За сега, в мое, според моя доклад, тази процедура може да бъде започната само от председателския съвет. Председателския съвет може да нареди гласуване в пленарна зала, с което мандата за преговори да бъде променен. След като разговарях с мнозина по този въпрос, осъзнах, че някои са не само за това председателския съвет да е, изпраща този въпрос в, е, на пленарната сесия, но също така определен брой комисии, определен брой депутати могат да поискат въпросът да бъде отнесен към пленарната зала. Аз съм готов да обсъдя всякакви предложения по този въпрос. Единственото, което бих добавил е, че на всички заседания, на които участвах и на всички срещи, които проведах, и с всички, с които разговарях, беше постигнато съгласие, че не трябва да допускаме всички мандати за преговори да бъдат обсъждани в пленарната зала, да се изменят там, при да се върнат в комисията, тъй като това ще е един непрекъснат... Ще, се, ще започнем да се въртим в кръг което едва ли е от полза за репутацията на парламента. Ние искаме решенията да се взимат експедитивно, а не да се връщат от комисията на пленарна зала и обратно. Не мога да ви дам отговор на въпроса относно броя на групите, броя на депутатите. Не искаме обаче да даваме възможност една група да иска промяна в мандата за преговори. В заключение смятам, че има широк консенсус относно идеята комисията да приеме мандати и преговорни екипи. Мисля, че е, прието, че, има, че е прията идеята и председателя на комисия да отговаря за водене на преговорите. Може да, това правомощие може да бъде делегир, делегирано на заместник-председателя. Също така се прие идеята да се проведе среща с комисията след тристранната среща и, в, и комисията трябва да даде одобрение преди да се гласува мандата в пленарната зала. Мисля обаче, че бихме могли да проявим малко повече гъвкавост по отношение на условията, които да се изпълнят, за да разгледа и евентуално да, за да промени пленарната зала мандатът. Очаквам е, да получа изменения от е, комисията бих подчертал, че всички изменения бих трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че да не се допусне прехвърляне между комисията и пленарната зала. Аз участвах на заседание на председателите е, на комисии, на което очертах основните идеи на доклада и повечето ръководители на е, групи и комисии нямат желание да бъдат въвличани в боричкани и битки. Благодаря. Благодаря. Първо искам да поздравя докладчика за работ... работата му по добавянето на толкова много важни изменения във връзка с правило 70. Разбира се, преговорите са една изключително важна тема. И не става дума само за първото и второто чете. Не става дума за всички законодателни процедури, най-вече процедурата за съвместно вземане на решение. Освен това, процедурата може да бъде доста противоречива. И ние го разбираме от докладчика, тъй като той подробно го описва в доклада си в различни изменения. Затова това трябва да сме абсолютно наясно с нашите цели и да изпратим много ясно послание най-вече до съвета. Бих искал на кратко да спра върху предлагания текст. Първо подкрепям идеята за това, че правилата трябва да бъдат променени и по този начин да станат задължителни за изпълнение. Само етичният кодекс трябва да бъде документът, от който се ръководим самия кодекс трябва да се използва и това трябва наистина да се каже изрично, както го и направи докладчика. Трябва максимално ясно да се каже какво трябва да включва решението за започване на преговори и какъв е мандата и какъв е състава на екипа за преговори. Обхватът на мандата е нещо, което до някъде предизвиква моята загриженост. Трябва много ясно да бъде дефиниран той. Формулировката може да приема различни форми, не е достатъчно ясно. Или трябва изрично да бъдат изброени всички форми, или изобщо не трябва нищо да споменава за формите, защото иначе ще има празноти в текста, вместо той да бъде прецизен. Също така смятам, че е разумно делегацията от парламентарната комисия да бъде оглавявана или от председателя, или от член на комисията, назначен от председателя. Обаче това не е достатъчно. Ние трябва изрично да посочим кой трябва да влиза в състава на екипа за преговори. Кодексът не е достатъчно ясен и по тази тема. Затова отново трябва да има изрична формулировка. Що се отнася до единното решение на комисията да се започнат преговори, наистина това трябва да се предаде на председателя и да се разпространи сред всички депутати в Европейския парламент. Разбира се, ясно това, че този текст ще бъде преведен писменно. Няма изрична необходимост да се посочва, че текстът ще бъде преведен писменно. Затова аз мисля, че тази част от предложението за изменение е ненужна. Сега за измененията. Изменение 3. Опасявам се, че не мога изцяло да разбера предложението за възможните действия, които парламентът може да предприеме, след като получи решението на парламентарната комисия. Решението включва мандата и екипа за преговори. Мандатът има собствен обхват. Когато парламентарната комисия взима решение, тя може да го вземе само като цяло. За това председателския съвет може да реши парламента да гласува по това решение. Не може да се разделят гласовете, както се предлага за одобрение от страна на комисията и за въпроса дали изобщо трябва да се започват преговори. Ако парламентът гласува по решението на парламентарната комисия и да речем го отхвърли това решение, това само затваря възможността за започване на преговори. Мисля си, че тук говорим за едно и също нещо. Също времено, аз имам нужда от повече обяснения дали тук имаме някакво противоречие или не. Що се отнася до изменение 4, като цяло е ясно, че балансът между прозрачността и ефективността трябва да бъде постигнат – в този смисъл парламентарната комисия трябва да получава информация от екипа за преговори. Ако наистина има спешна процедура, то тогава екипа за преговори трябва да съобщава само на председателя, координаторите и докладчиците в сянко. Опасявам се обаче, че тази разпоредба може да стане правило, нещо, което ние не трябва да допускаме. Дали бихте могли да ни обясните какво имате предвид под редовно предоставяне на информация на парламентарната комисия. Колко редовно? Нашата цел е да осигурим откритост и прозрачност. И в изменение 5 вие предлагате само координаторите да бъдат информирани, ако преговорите водят до компромис със съвета. Защо само координаторите? Смятам, че най-малкото докладчиците в сянка трябва да бъдат информирани за това. Докладчикът в сянка е човекът, който отблизо следи как се развива ситуацията с конкретна инициатива и този човек трябва задължително да бъде информиран в качеството си на докладчик в сянка. Изменение 6. Процедурата за внасяне на проекта на законодателен акт от страна на парламентарната комисия е твърде объркващ и сложна. Определено тук трябва да се изнят нещата. Първо не е ясно кой точно одобрява компромиса. Дали това е комисията в пълен състав? Ако да, то тогава едва ли е уместно да имаме толкова сложно представителство, да се предлага компромиса за разглеждане и одобряване от парламента. Ако вие смятате, не цялата комисия, а част от комисията да предлага компромис, тази конкретна част от парламентарната комисия първо трябва да одобри този компромис. Това решение е обаче по-ефективно, отколкото е прозрачно. Освен това има ясна процедура за разрешаване на споровете за правомощията. Тук смятам, че трябва да се потърси друг подход, различен от това, което е описано в изменение 6. Важно е да се изпълняват промените, които се отнасят само до член 70. Аз мисля си, че в случай на несъгласие, условията за започване и провеждане на междуинституционални преговори по законодателна процедура не трябва да се председателстват от съвета на председателите на комисията, но съветът на председателите съответствие с Елене 2 на член 188. И накрая нещо за цялата процедура. Следва да се отчита, че, при, че точките 50 и 51, а понякога и 49 могат да бъдат приложени. Тоест това означава, че този вариант трябва да бъде направен. Ясно, няма нужда да обясняваме как член 50 и 51 трябва да бъдат приложени. Трябва само да кажем, че те са приложими с необходимите изменения. Благодаря ви за вниманието. Това бяха моите кратки бележки. Благодаря ви, господин Илчев. Господин Дав. Very good. Um, I'd also like to... Аз също бих искал да благодаря на господин Герера за неговата изключително усърдна работа. Много силно удобрявам неговото намерение да бъдат защитени интересите на парламентарните комисии и да се осигури по-активното участие на, на председателския съвет в проследяване на законодателната дейност на парламента и също така стремежът му да се ограничи ролята на пленарните заседания. Така че да се избегне намесата в работата на парламентарните комисии. Имам въпрос по първо изменение обаче. Вие добавихте една клауза, че тези правила не въжат за официални проучвателни контакти с съвета. Да, това е очевидно вярно, но не съм сигурен, че трябва да го казваме. Определено въздържане, що се отнася до правилата относно неформалните обсъждания в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение със съвета би бил според мен един по-прагматичен подход. Ако включите един такъв текст, какъвто вече сте предложили, вие веднага предизвиквате много въпроси за естеството и обхвата за тези официални проучвателни контакти. На мен ми се струва тук, че е по-добре да проявим дискретност или направо изобщо да запази мълчание по този въпрос. Това би било според мен по-уместно. Нали? Благодаря ви, господин Дъв. Сега. Госпожа Янако и други колеги. Господин Мендес Девико госпожо Янако. В 10 часа ще започнем с гласуването, така че имайте предвид, че имаме само 10 минути. Се бреви, но и Янахао. Благодаря, господин председател. Въпросът, който се поражда тук е следният. Защо искаме да променим нещо? Защо искаме да променим член 70 от правилника за дейността? Ако не определим точно целта си, може да, си, да поискаме да изменим какво ли не. Депутатите в този голям парламент а, много често не са в състояние да следят всичко, което се случва в парламента, особено малките делегации. Даже много членове на комисии е, не могат да държат под око всичко това, което става в самата тяхна комисия. Има си заседания на председателство, координатори и така нататък. Какво означава това? Означава ли, че депутатите не участват? Парламентът е голяма сцена по коларите, има какви ли не мероприятия, които не са свързани нито с политиката, нито с Европа, просто защото хората искат да им се чуе гласа, като адресират националните си институции. Ако искаме да се отнасят сериозно към нас, уважаеми дами и господа, пленарната зала трябва да играе важна роля. Иначе ще олекнем политически. Също така комисиите трябва да играят важна роля. Т.е. членовете на комисиите трябва изцяло да бъдат информирани с преводи на всички, подчертавам всички езици, господин председател. Говоря и за текстовете, които се обсъждат, и за мандатите, които се възлагат на екипите за преговори. Още нещо. комисията в някакъв момент трябва да реши да възлага на Европейската комисия определени изменения законодателни. Не можем по изкуствен начин да разширяваме работната си сфера и да се месим на всичко, във всичко на комисията. Ще трябва да имаме коража да връщаме към комисията неща, които не сме достатъчно проучили или не сме достатъчно задълбочено проучили или излизат извън сферата на възможностите на парламента, нещо, което днес изобщо не правим. Похвални са усилията на господин Гереро, но той нищо не казва на тема пленум. Не смятам, че съвета на председателите на комисии трябва да решава всичко, иначе за какво ни е парламентът? Само пленумът може да взема решение дали това или онова ще се случи или ще бъде предадено на друго ниво, за да се постигнат тези или онези промени. Що се отнася до това, което могат да правят политическите групи, да, това можем да го решим. Може да има и малки политически групи, които да се опитват да спъват ролята на парламента. Ако няма възможност да ако няма възможност разумно, разумен брой депутати да връщат неща въпроси за решаване на друга инстанция, то тогава какъв парламент сме? А, освен това, понякога бързаме, нямаме време и оставяме всички решения на координаторите. Ще прощавате, но това не е редно. Ние сме депутати, няма парламент в света, в който да се случват подобни неща. И сега конкретно този член, той ме шокира. Шокира ме фактът, че е възможно абсолютно непрозрачно, без да бъде информирана комисията, нещо да бъде внасяно в пленарната зала. Тоест процедурата предвижда никой да не знае кой какво решава и кога. Извинявайте, но към такъв парламент никой няма да се отнася сериозно. Парламент, който смята, че е по-важно да се реагира бързо и не обръща внимание на съдържанието. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Мендес Девиго има думата. Благодаря. Мисля, че това е христоматиен пример за промяна. И така, Лисабонски договор, процедура, три четения и помирение, а сега осъзнаваме, че 70% от законодателната дейност, която ми се извършва от парламента, се приема на първо четене по различни причини, в интерес на експедитивност. Също така не е лесно да се изпълнят изискванията на Лисабонския договор при приемане на изменение на второ четене с абсолютно мнозинство. Така че това е... Възниква въпроса за ефективност и експедитивност и по причините, по които очертах, ние отдаваме предпочитание на споразуменията на първо четене, тъй като това не е отразено в правилата, ние решихме да приемем доклад. Господин Гуерейро се, за... се е захванал много сериозно с въпроса. Ние не искаме да осложняваме нещата. Искаме процесът на взимане на решения да бъде по-ефективен. Знам, че нямаме много време, господин председател. Няма да повтарям онова, с което съм съгласен. Съгласен съм с всичко това, което беше казано. Смятам, че а, кодекса за поведение трябва да бъде отразен в а, правилника. Трънливият въпрос е свързан с мандата. Тук трябва да отчетем редица фактори. Когато бъде постигнато споразумение по текста в съответната комисия, мандатът всъщност е текстът прият от комисията, тъй като пленарната зала няма да отхвърли решение или текста прият от комисията. Какво се случва в подобна ситуация? Какво ще се случи, ако комисията не е дала своето решение и преговарящите вече разговарят с съвета? Имаме за пример гражданската инициатива. Комисията реши по общ мандат. Да, разбира се, нямаше друга възможност изложихме а, насоките, тъй като в крайна сметка комисията и пленарната зала имат политическата възможност да отхвърлят взетото решение. Така че да не преувеличаваме значението на мандата. Има политически лост, който е в ръцете на пленарната зала. Разбира се, трябва да гледаме на мандата от гледна точка на прозрачността и трябва да знаем какво договарят а, преговарящите. Аз участвах в преговорите на комисията по економически въпроси и председателката винаги е работила добре с докладчите, с докладчите в сянка и координаторите. Предоставя се информация на водещата комисия. Що се отнася до участието в преговорите, извинявайте, господин Гаргани, много ми е трудно да се изказвам, когато вие говорите по телефона. Както виждате, правило 70 повдига много жив интерес. Загубих си мишката на мисълта. Докъде бях стигнал? Мисля, че ние определено трябва да се стремим към привличане на депутатите. Имам предвид ситуация, в която не няма е огласуване в пленарната зала. Ако искаме мнозинство в пленарната зала, трябва да помислим кой може да поиска преразглеждане и как да протече процесът. Това трябва да бъде разгледано много внимателно. Може би няма да е лошо да изберем формата на асамблея. Ако комисията приеме мандат за преговори, преди да бъдат приети измененията и отнесем това в, на пленарната зала, трябва да помислим кой може да поиска преразглеждане. Колко депутати, колко групи. Според мен това е въпрос от съществено значение. Ясно е, че не можем да допуснем а, да се разменят обвинения между пленарната зала и комисията, ако има две различни групи. Какво означава искането за преразглеждане? Означава, означава ли, че ще има нов дебат в коми... пленарната зала? Дали ще се върне обратно въпросът на комисията? Да вземем за пример приемането на мандат от комисията. Ще обръщаме се към преговарящите им казваме, ето това са нашите цели. Какво ще стане, ако искаме да добавим нещо? Дали ще се върне обратно в комисията? Ще поискаме ли комисията да презгледа мандата? Или пък пленарната зала ще реши дали да бъдат добавени допълнителни елементи? И така, от една страна имаме нужда от прозрачност, участие от страна на депутатите, но също така експедитивност и ефективност. Да не забравяме този въпрос. В крайна сметка, споразумението на първо четене има за цел да постигне ефективност. Ако обаче имаме паралелна процедура за преразглеждане на решение на комисия, може и да не можем да постигнем своята цел. Искам да благодаря на докладчика за това, че ни слуша. И ние в ЕНП сме готови да изслушаме предложения. Най-важното е как е съчетаването на прозрачността, участието, ефективността и експедитивността. Благодаря ви за вниманието. И последният оратор, господин Хефнер. Благодаря, господин председател. Времето ни изтича. Вече скоро ще започнем с гласуването. Въпросът наистина е сложен, но ще се постарая да бъда кратък. Няма да се спирам на всички въпроси. По-скоро ще се спра на най-общите неща. Според мен, този доклад изисква много по-подробно обсъждане в рамките на нашата комисия. Нашата цел трябва да бъде да постигнем консенсус по противоречивите въпроси преди да преминем към гласуването. Аз лично бих искал да благодаря от сърце на господин Гереро за извършената от него работа по този сложен въпрос. Наистина, трябва много внимателно да работим по този въпрос. И има един въпрос, който бих искал накратко да поставя. Тук говорим за една процедура. и за вземане на официално решение за бъдещите регламенти и директиви и за това как ще започваме и ще водим преговори с съвета и комисията по бъдещето законодателство. Ние не водим преговори като личности. Докладчикът води преговори от името на целия парламент. Затова е много важно да разгледаме въпросите, свързани с мандата, процедурата и оценяването на резултатите, както и вземането на решението по резултатите. Трябва да създадем такава процедура, че целият парламент да бъде представен, да участва в тази процедура. Това е- също така предполага, че мандатът, ако необходимо, може да се дава от целият парламент. За това в пленарна зала трябва да има възможност да се внасят изменения към докладите. Така че трябва да има възможност за обичайното внасяне на изменения, без да се оказва необходимо да има окончателно гласуване по резолюцията. Има нещо, което също така предизвиква загриженост в текста. Не смятам, че всички моменти са достатъчно ясни. Например, има формулировка, която гласи, че етичния кодекс се прилага до толкова, доколкото е уместно. Не смятам, че това е полезно не смятам, че това решава проблема. И що се отнася до оценката на резултатите от преговорите, ние няма да можем да избегнем ситуацията, в която и парламентарната комисия, и пленарното заседание да имат възможност да дадат оценка на резултатите. Това е нещо, което не може да се делегира на някаква малка работна групичка – състояща се от координаторите и докладчиците в сянка или само координаторите. Не можем да възложим тази задача на малка работна група. Парламентарната комисия и пленарното заседание са тези, които ще решават. И що се отнася до председателския съвет на председателите на комисиите, тук трябва наистина да се уточнят нещата, какъв точно председателски съвет ще взима решения. Не бих искал да започвам един подробен дебат – трябва да имаме един по-подробен дебат в бъдеще. Но най-важното е да имаме една ясна, разбираема процедура, подкрепена от целия парламент. Трябва да направим така, че целият парламент да има много силна позиция при преговорите. Председателят, благодаря ви, господин Хефтен. Господин Герер, дали бихте искали да отговорите и да изкажете вашето мнение? А, и ако смятате, че времето вече е подходящо да се установи крайен срок за внасяне на изменения? Или пък смятате, че може би е добре да отложим крайния срок, за да може ви да отчетете направените бележки? Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колеги, които се изказаха по този текст. Колегите споделиха своите мнения. Поставих редица проблеми. Бих искал да се спра върху казаното от господин Мендес. Да, разбира се, Европейският парламент е този, който взима окончателното решение. Цялото обсъждане за това как изтласкваме на периферията пленарното заседание е абсолютно изкуствен довод. Така или иначе всички знаем, че окончателното решение се взима в пленарна зала. Затова трябва да организираме нашата работа по такъв начин, който да гарантира, че Гласуването в пленарна зала не се извършва във вакуум, когато депутатите нямат необходимата информация. Трябва да гарантираме тъкмо обратното. Трябва да гарантираме това, че гласуването се извършва възоснова на редовно предоставена информация и обсъждания. Даниела? Не мога да чувам, извинете. Боя, боя, а, Бих искал да се спра върху конкретните въпроси, поставени от колегите. Първо, една бележка от по-общ характер. Няма нито един парламент в света, който да има пленарни заседания, на които се приема абсолютно всичко преди да почнат преговори с друг орган, в нашия случай този орган е съвета. Това не е парламента. Парламентът се състои от парламентарни комисии. И ако нещата се провеждат по начина, който вие описвате, няма да имаме нужда от парламентарни комисии, няма да имаме нужда от съвет на председателите на комисии, дори председателският съвет става ненужен. Всичко ще се слага в дневния ред на поредното пленарно заседание. Всеки депутат може да се изправи и да внесе изменения. Всеки може да участва в разискванията. Извинете, това не е парламент, това е нещо съвсем различно. И така, ние искаме да възприемем такъв подход, който да не подкопава факта, че окончателното решение ще се взима в пленарна зала. Това е общата ми бележка. Сега по конкретните въпроси. Ще започна с господин Илчев. Да, прав сте. Етичният кодекс е абсолютно ефикасен и той няма да изчезне, само защото част от кодекса ще бъде включена в правилника за дейността. Решението за екипа за преговори е нещо, което се решава от парламентарната комисия, но това е нещо конкретно. Тук имаме конкретни имена. Ние знаем кой конкретно ще бъде част от този екип. По въпроса за писмения превод. Тук става дума по-скоро за времето, за сроковете. Разбира се, депутатите трябва да разполагат с текста на собствения си език – и ние изрично посочваме това, така че в пленарна зала да не се разисква въпрос, отнасящ се до текст, който не е бил преведен на всички официални езици. Така че не може нещо да слага в дневния ред на пленарното заседание, ако депутатите не са получили съответния текст на родния си език. Може би има някакво недоразумение, може би аз не съм бил ясен. Аз говорих за ролята на водещата парламентарна комисия, за ролята на докладчиците в сянка и за ролята на екипа за преговори. Както каза господин Хефнер, екипът за преговори представлява институцията и в този случай той представлява водещата или отговорната парламентарна комисия. Точно за това председателят на парламентарната комисия има определена функция, определена роля, защото той е човекът, който представлява водещата комисия. Цялата процедура по предоставяне на информация се отнася до цялата парламентарна комисия, защото комисията в пълен състав е онази, която ще приеме споразумението, до което е стигнало, до което е стигнал екипа за преговори. Така че парламентарната комисия е унази, която се стреми към споразумение или пък отхвърля. Става дума за споразумението постигнато в резултат от преговорите. На заседание, или по-скоро на заседания на парламентарната комисия може да има точки в началото на дневния ред, нещо като съобщение на председателя, които са възможност да се предостави на цялата комисия информация за хода на преговорите. Предполагам, че можем да обмислим нещо подобно. Може да се допуснат определени изключения, разбира се, те трябва да бъдат обосновани. Аз мисля за някакви изключително спешни ситуации и разбира се, председателят на комисията, екипа за преговори, координаторите и докладчиците в сянка трябва да го добрят, но можем да предвидим това, че ще има някакви изключително спешни процедури, поради което ще трябва да ускорим мандата, изпълнението му, но така или иначе в крайна сметка парламентарната комисия ще вземе решение, а след това окончателното решение се взима от пленарното заседание. Не смятам, че тук има нещо нередно, че предлагам нещо нередно. Съгласен съм, че координаторите трябва да съгласуват своите решения с координаторите. Както каза господин Дъв, трябва да имаме изрично позоваване на изключване на неофициални контакти, неофициални срещи, защото това може да се окаже един текст в етичния кодекс. Трябва да помислим дали този текст да бъде включен в правилника за дейността. Към госпожа Янако. Аз съм се срещал с нея и тя говореше за ролята на пленарното заседание – в живота на парламента и дейността на парламента. Аз, както вече казах, съм отворен за предложения. Смятам, че има възможност председателския съвет да се занимава с този въпрос. Съгласен съм с господин Мендес Девиго, трябва да сме внимателни. Consideramos esa cuestión и е, respecto a la Трябва да обмислим как пленарното заседание ще занимава с конкретните подробности в мандата. Господин Хевнер постави много важен въпрос. Да, наистина консенсусът е много по-важен, отколкото скоростта. Ако за да се постигне консенсус е необходимо на следващото заседание на парламентарната комисия да се проучи отново въпроса, вместо да се гласува по измененията, аз нямам никакви възражения. Ако е необходимо, отново да проучим въпроса. Аз съм съгласен с тази идея, така че съм съгласен с това. Може ли да предложа във връзка с други важни законодателни проекти, както не веднъж сме го правили, да провеждаме официален разговор с докладчиците в Сянка, за да не започваме винаги от А и Б в комисията? Non ho sentito niente perché la, non ha funzionato. Не, не можах да ви чуя, извинявайте, имах технически проблем с превода, казва председателят. Бихте ли повторили? да имаме официална среща между докладчика и докладчиците в сянка, за да се подготвим, за да не започваме нова дискусия всеки път в комисията. Е, Vediamo se il relatore ritiene opportuno farlo, è e libero di farlo. Дали докладчикът е съгласен? Да, разбира се, че може. Аз не бих имал нищо против. Значи, дискусията по този въпрос продължава. Няма да определяме срок за внасяне на предложения за изменения, но според мен нещата са доста назрели. Има отделни спорни моменти, които трябва да се дообсъдят, например разглеждането на мандат в пленарна зала но тъй като няма някакви въпроси от спешен порядък, не поставяме срок, докладчикът отново ще разговаря с докладчиците в сянка и на следващи заседания отново ще обсъдим а, доклада. Благодаря ви, преминаваме към гласуванията. Allora, in primo luogo bisogna votare il... Eh... Първо, гласуваме доклада за изменение на член 48, параграф 2 от правилника за дейността на Европейския парламент. Това е, е доклад по собствена инициатива. Господин Станимир Илчев е докладчик. Не, не знам, желаете ли да направите някакви препоръки за гласуване? Господин Илчев, искате ли думата? Не такъв случай преминаваме направо към самото гласуване. Председателят прекъсва. Някой желая ли думата? Добре, в такъв случай да гласуваме. Гласуваме изменение 2 на господин Хефнер. За, моля дайте знак с ръка. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно на докладчика. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение Три е идентично, значи го смятаме за отхвърлено. Изменение 4. Господин Ранхел Гереро Салом. За. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. Предложение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, с единодушие. 6 за, Кой е за предложение 6? Против? Въздържали се? Двама, въздърж... Двама против? Приема се. И сега гласуваме окончателно така измененото предло... предложение за. 19 a favore, chi è contrario? 19 за, против 1, въздържали се 1. Докладът се приема честито на господин Илчев. Преминаваме към второто гласуване за днес доклад за гражданството на Европейския съюз за 2010 година, премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите. Госпожа Гормай е докладчик, но днес не присъства. Тя се на мира в Ломе на асамблеята на АКТП, но господин Гереро я представлява. Заповядайте, имате думата. palabra? Eh, eh. ah, Нямах намерение да вземам думата. Председателят? Добре. Аз просто казах, че а, госпожа Гормай е представлявана от вас. Можете да вземете думата, разбира се, ако не желаете, няма никакъв проблем. Eh, И така, гласуваме изменение едно на господин Легрип. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 на господин Спаксас за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 на господин Мелцер за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 на господин Дав за против, въздържали се, отхвърля се изменение 10, устно изменение, което сте получили в писмен вид, няма нужда да ви го чета. Извинете, казва председателят, прескочих цяла страница, не сме стигнали до десето изменение. Гласуваме пето изменение на госпожа Гянако. За. Е, против въздържали се. Не, поправя се председателя първо против. Сега повтаряме за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 на Легрип за. Против. четирима. Въздържали се, приема се. И изменение 7 на госпожа Гена за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 отново на госпожа Гена за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 на господин Илчев. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега вече изменение 10 с устното изменение, което е пред вас в писмен вид. Гласуваме, няма да четем публично предложението за. Вие ни питате дали искаме това устно изменение да бъде включено в гласуването, така ли? Напълно права сте. Вие дадахте едно широко тълкуване. Трябваше да ви попитам дали има възражения срещу включването на устно изменение. Госпожа Грип приема това. Тя е права, че не можем да приемем устното изменение, така че не мога да подложа на гласуване устното изменение. Но ще гласуваме десето изменение. Който е за, моля да гласува. Против? въздържали се, приема се. 11, отново на господин Илчев за. Против. Десет на десет, отхвърля се. Изменение 12 на господин Дав за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 на господин Илчев за. против, отхвърля се 9 на 12, 14 по параграф 7 за Петнайсет, да, приема се, казва председателят. Петнайсет 15... С 12 гласа се приема. Изменение 15 на господин Дав. За. Моля за вдигане на ръка. Против. Отхвърля се. Изменение 16 на господин Паксас. За. Против въздържали се, отхвърля се. 17 на господин Мелцер за. Против. Въздържали се, приема се. 18 на господин Дав за. Против въздържали се, отхвърля се. 19 на господин Елчев. за, против, въздържали се, приема се. 20 на господин Дав, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение на докладчика по параграф 10. Кой е за? Моля за гласуване. Компромисно изменение по параграф 10 за. против. Отхвърля се. Сега гласуваме следните изменения. 21 на Легрип за. Emendamento 24. 24. Малко прибързвам тази сутрин, казва председателят. Значи все пак за 21 трябва да има и гласове против. Кой е против? Въздържали се. Приема се. 24 не отпада. Значи 21 се приема, 24 и 22 отпадат, 25 на господин Мълцер също и 23 на господин Хефнер. Направо гласуваме 26 на господин Илчев. За. Против въздържали се, отхвърля се. 27 на господин Дав за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 на господин Дав за, против, въздържали се, приема се. 29 на Легрип за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 на господин Хефнер за. Против въздържали се, отхвърля се. 31 на Гереро за против, въздържали се, приема се. 32 легрип за против, въздържали се, приема се. 34 на Генако за да, заповядайте. Извинявайте, че ви прекъсвам, но искам само едно семантично уточнение. Може би е проблем на превода, но във френския вариант на това изменение се използва думата националите, а, в английския вариант думата citizenship. Е 34, веро? Si пара dell'emendamento Говориме за изменение 35 на госпожа Джианако. Оригиналният текст е на гръцки език, така че тя самата ще трябва да ни осветли. Става въпрос, разбира се, за гражданство, citizenship. Citizenship. Интерпретация аутентика. Значи говорим за гражданство. Това е правилният превод. Гласуваме изменение 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 на Легрип за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме окончателно така изменения и допълнен доклад. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? 17 са, 3 против. Честито на докладващата. Сега преминаваме към последното гласуване. А това е докладът. Редна. господин Гирара поиска думата. Да, благодаря ви, господин председател. На заседанието ни вчера, на заседанието на координаторите, обсъждахме дали ще е уместно да работим с правните служби, когато Става дума за въпроси, повдигнати от господин Мендес и господин Хефнер. Също така говорихме, че е необходимо да гласуваме преди заседанието на водещата комисията, комисията по правни въпроси. За съжаление, днес докладчика не може да присъства. Тя, разбира се, има право да настоява да се продължава с гласуването, да се извърши гласуването, тъй като това е точко дневния ред. Обаче, ако мнозинството от членовете на комисията биха предпочели да намерим време да гласуваме за това в Страсбург, моята група би се съгласила с подобен вариант. С други думи, или гласуваме днес, да отложим решението. И да подложим въпроса на гласуване, когато водещата комисия получи цялата информация, или можем да отложим гласуването за Страсбург. И двата варианта за нас са напълно приемливи. Господин Дав. Господин председател, аз съм съгласен с това, че следва да отложим гласуването по този въпрос. Особено предвид това, че докладчикът не присъства в момента. Има сериозни опасения сред юристите и сериозни протести се чуват и от юристите, и от научните среди, свързани с това предложение. Е, нека да си признаем, че не сме обсъждали твърде задълбочено този въпрос в рамките на нашата парламентарна комисия. Прецедентът е много важен, защото ние създаваме един апелативен съд в рамките на съда на европейските общности, който ще се занимава с патенти, които на свой ред не са включени в европейското законодателство. Този въпрос е сложен и изключително важен. Затова смятам, че трябва да се отнесем сериозно към нашата задача и за това трябва да проведем задълбочен дебат по този въпрос в присъствието на докладчика. И след като изслушаме това, което ни препоръчва правната служба. Също така смятам, че е разумно да помолим Комисията по правни въпроси да отложи вземането на своето решение и да го пренесе от декември за януари, така че да имаме повече време. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Сега господин Мендес Девиго. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя това, което казаха колегите. Смятам, че няма смисъл да гласуваме сега. Ние трябва да останем последователни във възприятата от НП линия и смятам, че трябва да гласуваме след като Комисията по правни въпроси гласува. Съгласен съм в това отношение с господин Дъв. Така че нека да помолим Комисията по правни въпроси да отложи своето гласуване през януари и тогава да гласуваме на 20 или пък да свикаме отделно заседание в Страсбург. Нашето становище е важно и искам да кажа, че съм съгласен с господин Даф и господин Гереро. Е, в крайна сметка и аз мога да се присъединя към това предложение, а и за момента не виждам какво друго можем да направим но искам да изразя изненадата си и очудването си. Веднага след като бяхме уведомени за темата, ние казахме, че има правен проблем според нас и поискахме становище на правната служба. Водихме многобройни разговори с докладващите, защото не става въпрос не за някакъв маргинален въпрос, а за централен въпрос като този. А, а какви сме, каква конституционна комисия сме, ако нямаме становище по такъв решаващ проблем? Също така искам да изразя удивление, че след като като зададохме ясно въпроси, изразихме ясно съмнения, докладващата днес очевидно е на мнение, че трябва да се гласува нейния доклад в нейно отсъствие. Извинете, но не е това начина да се обсъжда този въпрос. Трябва да изчакаме мнението на правната служба, трябва да изчакаме присъствието на докладващата, за да можем да обсъдим в достатъчна степен въпроса и да бъдем в състояние да вземем решение. Господин Герева поиска думата отново. Смятам, че ситуацията вече е достатъчно ясна, но все пак още веднъж ще повторя нашата позиция. Очевидно е, че що се отнася до графика, ние изцяло зависим от Комисията по правни въпроси. Също така очакваме това, което ще ни кажат правните служби. Обаче времето е от решаващо значение. Това, което трябва на всяка цена да избегнем, е да се състои гласуване във водещата комисия, комисията по правни въпроси, без ние да сме приели нашето мнение. Ако това се случи, това ще означава, че ние де-факто се отказваме от правото си да изготвяме становище. Така че, както посочи господин Мендес де Виго, ако комисията по правни въпроси може да отложи гласуването си, ние можем да отложим и нашето гласуване. Ако обаче комисията по правни въпроси настоява да гласува на 20 декември, ние, независимо от това дали сме получили доклад на правната служба, трябва да гласуваме преди 20 декември. И единствената възможност тук е да гласуваме в Страсбург изслушахме господин Гереро. Аз мисля, че той изразява нещо, което е предмет на консенсус. Ще се свържа с господин Лене и ще видя дали те могат да отложат датата на гласуването. И ако това се случи, ние можем да сложим този въпрос в дневния ни ред за следващото заседание. Ако това не се получи, ще помолим за разрешение да проведем понеделник вечер извънредно заседание в Страсбург. Мисля, че сега трябва да променим дневния ред и да говорим за въпроса относно и измененията на правилника предвид развитието на отношението между Европейския парламент с Европейския съюз и Еврогрупата след влизането в сила на договорът в Лисабон. Господин Ламасур може да бъде тук само до 11 часа, тъй като има други ангажименти, за това предлагам да преминем към точка 15. Ще помолим проекто становище да, да бъде изготвено преди председателския съвет, заседание на председателския съвет. Ние знаем, че става дума за един нов баланс а, между институциите и трябва да обмислим как да организираме от на въпроси към Европейски съвет и Еврогрупата. Това е един работен документ и сега ще трябва да вземем решение, отнасящи се до правилника. Дам думата на господин Ламасур. Да. Благодаря, господин председател. С... Съставих един работен документ две години след влизането в сила на Лисабонския договор. Аз разглеждам взаимоотношенията между парламента и съвета като цяло. Всъщност това са всички институционални органи, които представляват правителството на държавите членки, председателя на Европейския съвет, Европейския съвет, съветът на министрите и работната група, работните групи като Корепер и така нататък. Две години по-късно ние си даваме сметка, че се повдига въпроса за неудовлетворително положение и че гласът на Европейския парламент не се чува така, както трябва. Дори се наблюдава ограничаване на влиянието на парламента върху работата на съвета. Бих добавил, че по в момента, че докато работих по документа, събитията започнаха да се развиват бързо и днес в Европа се чуват все повече гласове за нов договор. В много сериозната ситуация, в която се намира Европа, се повдигат много въпроси за Лисабонския договор, не, за това, че е необходимо той да бъде допълнен и дори ревизиран. А, как стоят нещата? Лисабонския договор въвежда един орган, който вече съществуваше и това е Европейския съвет. Той има пълноправен председател. Европейският съвет в договора играе много важна роля, именно да определя основните насоки на Европейския съюз и да координира националните политики в области, в които е, държавите членки имат изключителни правомощия, но е, Съюзът има правните и политически задължения да осъществява координация. Тази координация се осъществява много логично от министър-председателите и държавните ръководители на е, Съюза. Оказва се, освен това, че по-конкретно поради кризата, която и кризите, които разтърсват с Европа от 2008 година, съветът води все повече срещи и се превръща в колективен изпълнителен орган с нарастващи компетенции в много области, някои от тях свързани с общностните правомощия, много често области, които са свързани с координиращата роля на Съюза на националните правомощия. Това обаче се оказва, че повдига въпроси пред Европейския парламент. В неговата законодателна работа единственият му събеседник е съвета на министрите. Но по основните а, въпроси а, политическите решения се взимат на ниво Европейски съвет. Това означава, че ако Европейския парламент иска да участва на, на време, за да представи своята гледна точка а, и да се изкаже пред представителите на държавите членки, трябва да намери възможност да обсъжда становища, не да, да преговаря, което е невъзможно, а поне да а, разменя гледища. Тук, а, тук сме изправени пред трудности. Например, планът е енергетика, климат, убежище и миграция, бюджетната дисциплина. Това са въпроси, по които бяха взети решения в Европейския съвет. Парламентът, ролята на парламентът беше само при в, на етапа на изпълнението. Що се отнася до е, бюджета, област, която познавам по-добре в качеството си на председател на комисия, Миналата година не се натъкнахме на трудност, която успяхме да преодолеем, но тя не е удовлетворителна от процедурна гледна точка. Парламентът прие проекто бюджета във вида, в който беше гласуван от съвета, отстъпка, която парламента никога не беше правил, ние предложихме едно политическо споразумение за по-добро взаимодействие и съвместна работа между двете институции, за да подготвим бюджетната, многогодишната финансова рамка за следващия етап. Тоест има нужда от политическо споразумение, за да спазим изискванията на Лисабонски договор в бюджетната област процедурния проблем, на който се натъкнахме. Нашият събеседник бяха министрите на бюджета. Те ни казаха много мило от вас, но ние имаме мандат само за да преговаряме по бюджета с 2011 година. Не сме ние вашите събеседници за многогодишната рамка. Обърнете се към други бяхме приети, ние разговаряхме с Белгийското председателство, но нищо не успяхме и в крайна сметка постигнахме споразумение с унгарското председателство. То се ангажира по време на председателството да въведе механизъм, при който всеки път, когато съветът говори за финансовите перспективи, да има е, разговори с парламента. Ние се договорихме полското председателство да направи също, след това на датското и сега преговарям с ирландското. В крайна сметка успяваме, но това не ни удовлетворява и аз имам съмнение, че в други области, освен бюджетните, ще се натъкваме и на други подобни трудности. И така, един въпрос, който повдига и приложението на Лисабонския договор е как може Европейския парламент да, из... да осъществява процедура на размяна на мнение с съвета. Благодаря на колегата Ричард Корбет, който е в залата, да представи работен документ и за това, че направи някои корекции в окончателния текст ще ги отразя председателят Ван Ромпой се показва, че винаги е готов да разговаря с парламента. Моето лично мнение е, че взаимоотношенията трябва да бъдат по-чести и по-добре организирано и да зависят не от волята на председателя Ван Ромпой, а от волята на председателски съвет и на другият виш орган. Най-напред ние трябва да говорим помежду си, преди да разговаряме с външния свят. Има нещо, което ме притеснява всеки път, когато се води дебат преди среща на върха, министърът, който идва да ни представи а, темите, от ротационното председателство, който ни идва да ни представи програмата на председателството, върши нещо, което няма смисъл. И има програма на ниво всяко отделно министерство. Е, на госпожа Торник Шмидт, наша бивша колега, сирената на Копенхаген, сега председателства съвета, но тя не може да ни представи датска програма за Европейския съюз. Това е безсмислено, но така става. И след Европейския съвет председателя Ван Ромпой ще дойде да ни представи информация. Мисля, че това е нещо, което следва да се разгледа. Повдига се въпроса и за еврозоната. Еврогрупата има постоянен председател, сега има срещи на върха на еврозоната. Наясно сме, че имаме нужда от размяна на мнения между Европейския парламент и среща на върха на еврозоната. Ще добавя, че финансовата криза доведе до там, че правителствата предприеха мерки за бюджетна дисциплина и, за, и постигнаха а, до а, споразумения, по-конкретно законодателния пакет от 6 законодателни мерки. Опитът сочи, че е, беше политически трудно държавите членки и националните парламенти и общественото мнение да приемат решенията, свързани с бюджетната политика или насоките на фискалната политика или другите политически-економически насоки, които се взимат от е, Европейския съвет или заседание или среща на върха на Еврогрупата е, бе зад, при затворени е, врата. Ние сме демократичен съюз във всяка държава и парламентите носят определена отговорност. Стана ясно, че когато беше обсъждано и прието споразумението за, за, за засилване на Европейския фонд за финансово подпомагане, споразумение, което трябваше да бъде прието бързо с оглед на ситуацията на пазарите, не може да бъде е, прието без да бъде одобрено от всяка от всеки от националните парламенти на 70 държави членки. Трябваше да минат е, два месеца и половина с политическа драма в е, Словакия, където правителството загуби вота на доверие и в крайна сметка, след като беше прието, стана безполезно от финансовите пазари, беше заменено от едно споразумение, прието е, на 25-26 октомври. Натъкваме се на още един проблем а именно взаимоотношенията между националните парламенти и Европейския е, парламент преминаваме през период, в който осъзнаваме, че е необходимо да допълним разпоредбите на Лисабонския договор чрез по-добре формализирани взаимоотношения между Европейския парламент и Европейския съвет и неговия председател и среща на върха на еврозоната и националните парламенти и Европейския съвет от друга. Можем да предвидим определен брой предложения за взаимоотношенията между Европейския парламент и Европейския съвет или съвета на Европейския съюз. Въпросът, който се повдига е дали не е в наш интерес да постигнем едно джентълменско споразумение, което да бъде отправна гледна точка между институционално споразумение или пък да бъде е, под формата на размяна на писма. Но при всички случаи има нужда от формализация и това е първият въпрос, който поставям пред Комисията по конституционни въпроси. Освен тези въпроси, от няколко седмици насам сме свидетели на въпроси, които задават ръководители на партии или, държа... или правителствени ръководители относно възможността да се ревизира или допълни Лисабонския договор. Аз мисля, че Авко трябва да си зададе въпроса, дали не е дошъл въпросът Европейския парламент и комисията АВКО да се произнесе по този дебат. Тъй като аз съм поразен и малко притеснен от начина по който се води дебатът. И по-конкретно казаното на много високо политическо ниво става ясно, че съдържанието на договора не е много добре познато в това число и от мнозина от подписалите го. Например, аз съм удивен, че ни беше представено като политическа новост и изборът на председателя с основата на всеобщо избирателно право. Но това е, това е предвидено от договора. разбира се, не по подобие на американската система, но по подобие на системата в е, Германия. Всички знаем, че като, например, като гласуваха в Испания за Народната партия, гласуват за Мариано Рахой. Същото е, въжи и за Германия. И ако има една новост въведена от Лисабонския договор, но тази новост не е приложена на практика. Председателя на следващият Европейски съвет ще бъде избран чрез общо избирателно право. Ако всички, които се изказват по тази тема, ако бяха прочели Сабонския договор, ще видят, че той дава отговор на много от проблемите. Заедно с това чува много гласове, които казват, ще бъде много е трудно се работи с 27 държави членки. Има въпроси, по които много държави са настроени враждебно. Ами съществува засиленото сътрудничество. Нека да го приложим и по други трънливи въпроси. Нека да приложим напълно съществуващите разпоредби. Констатирам, че в области, в които правомощията на Съюза бяха засилени и е неотложно съвет, е, Съюза да приеме обща политика, например в областта на енергетиката, иммиграцията, външната сигурността и отбраната, ние сме още много далеч от е, от пълното прилагане на възможностите на Лисабонския договор. Политиката на отбрана не е направила и една крачка напред. Договорът предвижда гъвкави, прагматички и прагматични разпоредби, и държавите членки могат да ги използват тогава, когато искат да постигнат нещо повече. Искам да добавя, че ако искаме да предвидим ако искаме да мислим сериозно по политическите инициативи, свързани с новия договор, трябва добре да разберем проблематиката свързана с, нов, с новия договор. Е един технически договор, разбира, е, разбира се, възможност. Бих посочил, че споразумението от 28 юни, независимо от името, което му дадем, тъй като, но това си е договор, задавам въпрос. Кой сред нас знае какво стана с ратификацията на мини договорът, който беше прият през пролета и върху който парламентът работи възоснова на докладите на Верховстат и Брок. Забравих за той, за той кошно член става дума. Е, там е, има разпоредба за забрана на е, финансовото спасяване за бейл-аут. Пред няколко дни зададах въпроса и ми беше казано, че нито една страна не е започнала да ратифицира този микродоговор, който е от три реда. Готов съм да се, отбе, да се обзаложа, че няма да има ратификация от страна 27 държави защото винаги има рискът в една държава членка да възникне вътрешен проблем, който да мобилизира опозицията, да не се постигне квалифицирано мнозинство, да не бъде постигнато споразумение, тъй като възмутените също задават проблеми можем да поемем инициативата за сериозна промяна Лисабонския договор. Тогава обаче трябва да си поставим някои основни въпроси. Ще, само три, за да не се разпростирам надълго. Първо, нези, които предлагат промени в договора, готови ли са да предложат да се откажем от искането за единодушие за приемане на нов договор. Ако са готови да се откажат от това искане, значи те са готови да се откажат от собственото си право на вето. Това е очевидно. Второ, готови ли са да, в, да приемат още един договор, който да раздели сегашния на две и на възоснова на какви критерии. Винаги трябва да сме наясно с това. Е, две Европи ли искаме или една? Коя Европа? Европа на 27-те или Европа на еврото? Европа която да е добре управлявана, т.е. Европа на еврозоната и зле управляваната Европа на, на страните, които са извън. Европа на унези, които искат да отидат напред, еврофилите, коалицията на желаящите, както казват нашите американски приятели, и Европа а, а, на унези, които са скептични. Какви са критериите? Готови ли сме да да приемем такова разделение на Европа на две части. И второ, чувам да се говори за съдебната практика на съда. Това е много важно, трябва да се отчита как, и съдебната практика на Конституционния съд в Германия, както и всички конституционни съдилища. Готови ли сме да приемем, че договорът има предимство пред националните конституции. Ако отговорите на тези три въпроса е да, можем да започнем дебат. Но тъй като не сме започнали дебата по тези три въпроса, смятам, че не трябва да водим. Със всичко това искам да кажа, че според мен трябва да си, да си кажем, че може би не е дошъл моментът парламентът и комисията АВКО да се да изразява становище по тези въпроси. Вътре има много положителни елементи. Тревожното е парламентът да не проведе, да не изрази становището си възоснова на погрешен анализ всяко институционално решение е, изисква добра воля и заслужава да бъде поставено в една по-реалистична рамка. Благодаря. Благодаря, да, господин Ламасур. Брилянтно изложение чухме от вас смятам, че наистина много сериозно трябва да обмислим този въпрос не само днес на заседанието, но и в следващите дни и седмици. Вие наистина засягате принципни основни въпроси, които трябва да обмислим много добре. Господин Гуалтиери. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Ламасур. са работния документ, който ни предоставя и който е изключително целенасочен и същевременно практически насочен – няма да говоря за нещо конкретно, достатъчно често съм се изказвал. Радвам се, че ние като комисия сме схванали вече необходимостта да се прави това, което аз отдавна предлагам и което господин Ламасур казва. Да изрази мнението си какво е реално постижимо чрез Лисабонския договор и кое изисква изменение на договора. Повтарям, че е спешно. Ето давам пример с Зелената книга, която комисията ще обнародва утре за еврооблигациите. Там се говори за две евентуални изменения на договора, като не се казва ясно необходимо ли е такова изменение или не. А ние като Комисия по конституционните въпроси имаме за задача да решим точно такива, държаваме точно такива въпроси. А сега ще се съсредоточа върху работния документ на господин Ламасюр. Там се говори за едно а, противоречие, което е показателно повече. Правомощия за Европейския парламент на базата на, европейския, на Лисабонския договор от една страна, от друга страна нова роля на Европейския съвет, която измества функциите на парламента, така че се получава известна асиметрия. Тази асиметрия, според мен, се корени в, следното против... в следния факт, че Европейският парламент под силата на член 10 е пряк представител на европейските граждани на ниво Европейски съюз. Функцията на представителството се простира и върху компетенциите на общността. Имаме и законодателни правомощия в областта на някой от политиките. Европейският парламент представлява пряко гражданите в рамките на онези политики, които не се подчиняват на общностния метод които, за които не се предвижда координация. Е как ще затворим тази празнина? Има такава празнина както в договорите, така и в организацията на нашата работа. И напълно правилно в работния си документ господин Ламасур се опитва да запълни тази празнина. Това е първото, което исках да кажа. Не смятам, че тенденцията към засилване на общностния метод е напълно отрицателна. По-скоро е отрицателна тенденцията за междудържавна организираност извън Съюза. А, много страни не разбират записаното в член 1 алинея страните координират економическите си политики в рамките на общността, пише там, а не извън общността, чрез други инстанции. Мисля, че дебатът по този въпрос все още не е приключил. Да, това е текст, който ние трябва да подкрепим, ако се тълкува правилно. Ясно е, че Европейският парламент като пряк представител на европейските граждани трябва да започне диалог. Още нещо, връзките с съвета съгласно член 15 алинея 6. Тук има много недостатъци и господин Ламасур ги а, подчерта. Но има и още нещо, що се отнася до организацията на нашата работа. В това отношение Европейският парламент има за задача да отправя препоръки към съвета, което изисква стратегически диалог с Европейския съвет. Същото нещо е записано и в доклада, който аз изготвих за общата политика на отбрана и сигурност след влизането в сила на Лисабонския договор това не е само изпълнение на бившия член 36, а стратегически диалог между парламент и самет. В договорите не уреждат режима на такъв диалог, но не го и забраняват. И както знаем, онова, което не е забранено, е разрешено. Бих искал да има такъв диалог и инициатор да е Европейския парламент след което да изчакаме реакциите на съвета. На второ място. Срещата на върха на Еврогрупата. Тук имам практическа бележка. Господин Ламасур е прекалено благороден, говорейки, че Европейският съвет постоянно отправя предпоръки към новата институция Еврогрупа. Все пак институциите се основават на договори. Чисто правно погледнато, срещите на върха на Еврогрупата не са институция, а частна среща. Няма такава институция. Тази среща на върха няма правомощия и не може да изпълнява ефективно економическо управление, защото такова нещо не е предвидено в договорите. Разбира се от само себе си, че аз не смятам, че няма срещи на върха на Еврогрупата. Те са политически факт, те са дори и добър политически факт. Нашата задача е да влезем в диалог, дори формализиран диалог, колкото и да е парадоксално. Нашите партньори от съвета искат изменения на договора, които всъщност не са необходими, защото това, към което те се стремят, може да се изпълни по силата на сега действащия Лисабонски договор. Нещо друго би било, ако превърнем в институция Еврогрупата. Тогава вече ще се изисква изменения на договора. Още нещо искам да подчертая за асиметрията между 17-те и парламента с 27 страни членки. Това е опасна асиметрия. Тук трябва да внимаваме. Не бива да я разглеждаме като бариера за това парламента да си изпълнява ролята, когато става въпрос за правомощията му по отношение на 17-те държави. Ако четем член 160 на ЛИП Лисабонския договор, ще видим, че има мерки, които могат да се предприемат от 17 страни членки. Там се а, така че има възможност за редовна законодателна процедура с 17 страни, държави членки, а в парламента гласуват 27. А, говоря за инициатива поискана от парламента Брок Верховстат и аз имахме възможност да изготвим доклад за член 136 а, ние гласуваме с 27 членки, съветът с 17. Повтарям. Такова нещо е, се е случвало и във връзка с Европейската централна банка. Еврото е валута на Европейския съюз, така че Европейският парламент може да произ произнася становището си с помощта на 27 държави членки, макар че става дума за решения взети от 17 в съвета. И в заключение искам да подчертая още само едно нещо. Друга тема, която си струва да се обсъди. Тя отново е свързана с доклада на господин Ламасур. Това е нерешеният проблем – за ролята на върховния представител и изслушванията в пленарна зала. Знаете, понякога идва представител на комисията, върховният представител е и комисар. Не смятам, че можем да продължим да се придържаме към обичайната схема комисия-съвет когато, е, е, когато присъства госпожа Аштън, тя трябва да бъде разглеждана като отделна фигура. Сега няма да кажа нищо по останалите точки от доклада, тъй като нашата комисия трябва да ги обсъди много по-задълбочено. Благодаря ви, много интересен дебат. Това ме убеждава, че трябва да отложим за следващото ни заседание въпросите, които после ще бъдат подложени на гласуване. Наистина, трябва да провеждаме надлежен дебат преди да преминаваме към гласуване. Искам да помоля ораторите да говорят по-кратко, вече постигнахме съгласие с Комисията по граждански свободи, че ще обсъдим с, с тях в 11.3 присъединяването към Европейската комисия, о, извинете, конвенция е, по човешки права. Много ви моля, у нези от вас, които ще се изказват, да бъдат кратки. Моля, не повече от 5 минути. Господин Рангел, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на португалски, защото по изключение имаме превод от португалски. Бих искал да се спра на казаното от господин Ламасур. Смятам, че ще бъде разумно и полезно да разгледаме двойната роля на съвета. Според мен е много важно за нас да получаваме информация от съвета – трябва да изискваме да има винаги представител на текущото председателство, ротационното председателство в пленарната зал, за да ни обяснява какво става на срещите на върха, какво става на съветите. Смятам, че съветът е длъжен да се отчита пред парламента, но това не винаги се случва. Съветът е равностоен, равноправен партньор на парламента като законодателен орган. За това трябва да сме внимателни, когато обмисляме нашите отношения с съвета. Защото понякога се смята, че съветът е длъжен да се отчита пред парламента, обаче съветът е законодателен орган, равноправен и равнопоставен с парламента. Що се отнася до насоките за провежданата политика, то тук имаме нужда от повече информация от съответното заседание на съвета на министрите, която да се предоставя на парламента. Така че има два вида съвети и не можем да поставяме по никакъв начин съвета в някакво подчинено положение. Ние сме равни. Така че исках да внеса това уточнение. То е насочено към докладчика. Има един друг, втори, също важен момент. Той се отнася до националните парламенти. Смятам за свой дълг да, да заявя, че Европейският парламент трябва да поддържа преки отношения с националните парламенти, за да се извършва контрол и проверка на членовете на съвета. Националните парламенти са онези, които проверяват какво правят съответните министри. Защото всеки министр трябва да се отчита пред националния парламент за това какво се е случило на заседанието на съвета. Много е важно, че имаме Лисабонския договор и трябва да отчитаме това, че има равнопоставеност между Европейския парламент и съвета. Не смятам, че съветът е подчинен на парламента. И мисля, че понякога мога да разбера защо съветът понякога няма особено желание да отговаря на въпросите на парламента. Защото, например, Камерата на представителите на Американския конгрес не поставя въпроси на Сената и не иска Сената да се отчита, въжи обратното. Така че ние сме два равнопоставени законодателни органа. Ние не може да привикваме съвета да се отчита пред нас. Европейският съвет, който е част на съвета, взима решение за основните политически насоки. Той има функция на орган, който се занимава с управлението. Той, разбира се, може и дори бих казала, трябва да се отчита при парламента, но трябва да сме много внимателни в тази област. Също така трябва да сме внимателни, когато става дума за взаимоотношенията между националните парламенти и съвета – представителя съвета са длъжни да се отчитат пред националните парламенти. И националните парламенти са онези, които имат право да контролират това какво правят министрите в съвета. Парламентът, националният парламент е онзи, който дава мандат на министрите в националните правителства и министрите се отчитат пред националните парламенти. Има много документи, които приветствам, но не е задължително всички тези документи да бъдат обхванати от доклада. Не можем да очакваме мащабна реформа на договора за 24 часа. Нека да работим поетапно. И що се отнася до техническите изменения, особено протокол номер 14, е нещо, към което трябва да подхождаме внимателно. И накрая. Разбира се, парламент трябва по някакъв начин да упражнява контрол върху еврозоната. Аз не съм съгласен с господин Гуалтери, който каза, че еврозоната и нейните заседания са една частна среща. Еврозоната е визирана в договорите. Аз не съм сигурен, че става дума за институционализация на еврозоната – Въпросът е друг. Целият Европейски парламент и всички държави членки следят какво прави Еврогрупата, дори държавите, които не са в еврозоната, например, правителството на Обединеното кралство. Така че всички 27 държави членки внимателно следят какво става в Еврогрупата, същото го прави Европейския парламент. Мисля си, че е добре да обсъдим това при следващ случай, когато имаме повече време да обсъдим това, което чухме господин Лъвмасов. Благодаря ви сега, господин Даф има думата. We are, of course, Разбира се, ние сме много благодарни на Алан Ламасур за този доста остър и настъпателен доклад. Както винаги, това е интелектуално е много стимулиращо. Той малко надхвърли конкретната тема на своя доклад. Нещо, което според мен е необходимо. Смятам, че в момента сме на ръба на свикването на конвент и парламента трябва да положи максимални усилия, за да гарантира това, че обхватът на споразумението да е толкова, този мащаб на споразумението е толкова голям, че да мотивира постигането на консенсус в конвента. Това означава, че има благоприятна възможност да бъдат коригирани някои грешките, които допуснахме във връзка с Лисабонския договор. И това са грехове както на Европейската комисия, които, която направи някои неща, които не би трябвало да прави. И също така има и наши грехове. Ние трябваше да направим някои неща, които не ги направихме. Господин Ламасур, за съжаление, не беше вчера когато обсъждахме чешки и ирландски протоколи към Лисабонския договор. Ако той беше вчера тук, той щеше внимателно да изслуша нашето обсъждане за разпоредбите за влизането в сила на всеки един бъдещ договор – така че това са неща, към които по необходимо се връщаме. Вторият момент е свързан с прекрасната идея, която беше предмет на съгласие по време на конвенцията на Жискар Дестен. Това беше да бъдат разделени министрите в съвета на законодателна камера и на камера с изпълнителна власт. Така, например, външните отношения, сигурността и отбраната и економическото управление биха били области, в които съветът би упражнявал изпълнителни правомощия наред с Европейската комисия. И взаимоотношенията с Европейския парламент – биха били много по-различни в резултат от това, от това, което представляват нашите отношения с съвета, който изпълнява чисто законодателни функции. Мисля си, че това е една добра идея. Добре да я обмислим отново. Също така смятам, че идеята за това да има двама председатели, т.е. председател който е постоянен председател на Европейския съвет. Предполагам, че това беше една грешка. На времето аз подкрепих тази идея, но съм променил мнението си. И това не е поради личните качества на господин Ван Ромпой, когато уважавам и дори му се възхищавам. Но Той като економист се хвърли в економическата криза по един начин, който не се предвиждаше от договора и той до някъде потисна, а, дори потисна до тревожеща, до тревожеща степен, извинете, ролята и функциите на председателя на Европейската комисия, като се стремеше да осигури финансова стабилност и економическо възстановяване. Наблюдавам го същото и в сферата на външните отношения. Господин Барозо и господин Ван Ромпой се конкурират за едно и също място на едно и също заседание и казват различни неща. И това всичко води до проблеми за нас. Ако те казват едно и също нещо, тогава пък се задава въпроса, защо тогава трябва да имаме двама души. Честно казано, смятам, че най-разумното би било най-разумното би било председателят на Европейската комисия да бъде и председател на Европейския съвет. И предполага, че това ще се случи, може би дори още през 2014 година, но ние трябва да обсъдим това на конвента и да сме добре подготвени за това. Що се отнася до правилника за дейността на парламента, смятам, че е изключително важно да задължим председателството на Европейския съвет да докладва на пленарно заседание на парламента както и на председателския съвет в разширен състав. което може би не е най-подходящия форум. Що се отнася до националните парламенти, тук имам притеснения. Притеснението ми идва от възможността, идва от това, че в стремежа си да привлечем националните парламенти към вземането на решения по важни въпроси, ние размиваме разделението на властите и също така размиваме разграничаването на мандатите на Европейския парламент от една страна и на националните парламенти от друга. Имам още някои бележки. Изцяло съм съгласен с Алан – за за абсурдността на политическата програма на Християн-демократическия съюз, прията в Лайпсик преди два дни за прякото избиране на председателя на комисията. Смятам, че това е едно тревожно отклонение от трезвия подход, което е особено изненадващо, предвид това, че като цяло ХДС е една много трезвомислеща политическа партия с много чувство за отговорно. Така или иначе, искам да кажа, че ни наближаваме прага, отвъд който вече започва свикването на конвент. Председателят, благодаря ви, господин Дъв. Господин Часковски. Започнахме много по-широк дебат. Аз съм съгласен, че ние първо трябва да видим какъв потенциал е, има Лисабонски договор, който е огромен, преди да започнем да обмисляме нови идеи. Очевидно е, че вниманието ни трябва да бъде насочено към Лисабонския договор. Не на последно място, е, за да избегнем е, фрагментация сред държави, които се стремят към повече интеграция. Е, има, в договорите има възможност за засилено сътрудничество и ако приемем този подход, трябва да бъде възосновата на договора. Започнахме е, диалог, дебат е, за промените в е, договора. Спорен е въпросът. Единственото, което искам да кажа, че ако искаме да водим такъв дебат, трябва да сме наясно с това, че, то, че проблемите са толкова спорни, че ще оставят в сянка въпроси, които вълнуват гражданите възниква въпросът Какво ще каже Конституционния съд? Не искам да започвам дебата, просто обръщам внимание върху този много сложен въпрос. И ако решим да се занимаем с него, ще трябва да посветим много време само на този конкретен въпрос. Що се отнася до проблемите, повдигнати от самия документ, мисля, че събитията ни изпревариха в известен смисъл. Помня доводите, които бяха представени по време на конвента, че не бива да имаме толкова здрави връзки с председателя на съвета, тъй като това ще осигури твърде голяма легитимност, но застъпниците на това становище се оказа, че, са греш, че грешат. И от някои от колегите си чух каква е ползата от самата дискусия. Смятам обаче, че това е изключително важно, защото ще покажем пред всички, че онова, което предприеме в областта на економическото управление, е възоснова на общностния метод. Необходимо е това да бъде прозрачно, в сътрудничество с Европейския парламент и не съответства на представата, че държавите членки се договарят тайно помежду си. Много е важно тези въпроси да бъдат обсъдени с председателя на Европейския съвет, особено, като си има особено ако Ван Ромпо има желание за това, що се отнася до националните парламенти обширен въпрос. В, особено в контекста на усилията, които полага парламента. Ние се стремим да водим диалог с националните парламенти по този въпрос. И тук трябва да се получим от полската инициатива по бюджетните въпроси, но ние тук трябва да се занимавам с тези въпроси детайлно. Имаше противоречиви идеи в областта на економическото управление. Особено как точно да привлечем националните парламенти, на каква основа, в съответствие с междуинституционално споразумение, как точно да водим диалога с тях, за да бъде по-легитимен. Това е много важно. Още един спорен въпрос и мисля, че а, ние трябва да разгледаме, да обърнем внимание на това, което можем а, да извлечем. Ако искаме да определим план и основа, на който да се работи по тази инициатива, да не бъркаме. Благодаря, господин Черко... Часковски. Господин Герейра поиска думата. Ще бъда много кратък. Няма да навлизам а, по същество, тъй като предишните оратори ни дадаха много ценна информация, започвайки с господин Ламасур. Бяха на... направени няколко коментара върху същината на дебата, който води. Е, какъв е фокусът на доклада, това са междуинституционалните отношения с на Лисабонския договор. Част от дискусиите обърнаха внимание на евентуални бъдещи промени в договора. Разбира се, и двата въпроса са свързани помежду си, както от интелектуална, така и от политическа гледна точка – мисля обаче, че някои от вас може би не знаят това, което ще ви кажа. Както знае председателят, вчера координаторите дадахме на председателя мандат да се свърже с председателката на Комисията по економически въпроси, за да се организира среща на координаторите от двете комисии економическата и по конституционни въпроси. Защото бихме искали, поне АВКО, ако не и двете комисии, да огледат реформите на договора, за да се като се приеме подхода на приемственост. Можем да заглавим документа насоки за евентуални промени в договора в областта на економическото управление. Разбира се, господин Ламасур започна един дебат, който излиза извън неговия доклад. Но тук има връзка с въпроса за насоките и факта, че дадахме на председателя мандат да се свърже с председателката на Комисията по економически въпроси, госпожа Яна Ку. Благодаря, господин председател. Поздравявам господин Ламасур. Неговият доклад се отнася до правилника, но той ни дава възможност да поставим въпроси – които се пренебрегват от онези, които настояват на промяна в договора. Лисабонският договор не се изпълнява напълно. Господин Ламасур, аз и други колеги участвахме в конвента, който доведе до конституционния договор и ние знаем от собствен опит колко е сложен този въпрос. Разбира се, трябва да има Европейски конвент, ако ще се предлага промяна в договорите. Но има някои хора, които предлагат промени на някои разпоредби много лесно, но смятам, че това не отговаря на реалността. Ако искаме да променим договора чрез свикване на конвента, ние можем да отворим котията на Пандора. Защото се поставят най-различни въпроси от най-различни хора във времена, когато като Лисабонският договор не се изпълнява напълно, за което каза господин Ламасур. Знам, че съветът отнема от правомощията на комисията. Парламентът не изпълнява напълно своята роля. Съветът има твърде много правомощия, като че ли има също така проблеми свързани с Еврогрупата и съвета и техните взаимоотношения и всъщ... всичко това е един поречен подход. Основният проблем е всъщност каква е ролята тук на националните парламенти. Всъщност, това, което предстои според мен е революция от страна на националните парламенти. Аз виждам това на хоризонта. Лисабонският договор, както вече казах, не се изпълнява изцяло, а чуваме как в съвета има гласове за промяна в Лисабонския договор. Ако искаме да направим една крачка напред, и то политическа крачка, ако има хора, които не искат да се откажат от правото на вето, ако има хора, които не искат да прегърнем повече общностния метод, не знам как можем да напреднем. Европейският парламент е длъжен да реагира. Аз не знам как бихме могли да изменим договора, ако не се приемат предложението господин Ламасов. Очаква ни На 21 юли Европейският съвет в средата на кризата, в разгара на кризата, взе решения и след това взе нови решения, които водят само до хаос и объркване. Знам, че германците най-вече искат да променят договора, но аз не смятам, че те и другите искат да се откажат от правата си. Кои са промените в договора, които те искат да постигнат? Няма впечатлението, че съветът иска да действа възоснова на общностния метод. Не смятам, че той иска да се движи в посока по-голямо обединяване. Затова смятам, че Европейският парламент трябва да се противопостави на тези опити за промяна на договорите възоснова. Но тук не трябва да призоваваме на помощ, не трябва да се позваваме на конкретни интереси. Благодаря. Господин Бронс. Ще се спра само на един проблем, свързан с доклада на господин Ламасур. Споделям тревогата му от изказването на господин Ван Ромпа от 2010 година, когато той каза, че отговаря за Европейския съвет, но не носи отговорност пред пленарната зала на Европейският парламент след заседание на съвета. Може би господин Ван Ромпой носи думата отговорност в два различни смисъла и смята, че те са взаимно заменяеми. Ясно е, че неговата позиция не е отговорност пред парламента, в смисъл, че може да бъде устранен от него, но това не означава, че той не носи отговорност в смисъл на отчетност и политическа отговорност. Ако неговата позиция беше съществувала, когато се ратифицираше Лисабонския договор и ако беше от отчетен пред парламента, може би щяхме да го попитаме за протокол 30, който обсъдихме вчера за взаимоотношенията между Обединеното кралство, Чешката република и Полша и Харта за основните права. До степента, до която уверенията дадени на Ирландия, дали имат изобщо някаква стойност тези уверения. Благодаря. И господин Хефнер и след това реплика от господин Ламасур. Господин Хефнер. Благодаря. Особено изрично искам да благодаря на Ален Ламасур, който винаги е така с много продуктивно мислене в нашия парламент и в нашата комисия ценя високо не само неговата активност и дълновидност, а и това, че никога не забравя интересите на парламента и обмисля въпроса за това как да променим архитектурата така, че да има достатъчно прозрачност, участие в вземане на решенията и демократичност. Ще се присъединя към общото русло на дискусията и няма да се спре по същество на предложенията, които се правят в първата част на документа, защото в момента водим по-скоро принципен дебат, към който искам да дам своя принос след всичко това, което беше казано. Смятам, че и това, което аз ще кажа, не е маловажно. Не е достатъчно тълкуването на сегашните текстове е да води до там да разсъждаваме какво може и какво не може. Важно е да си зададем въпроса за това какво можем и трябва да направим, така че да привлечем отново гражданите на Европа. Казвам го като германец. Тук не бива напълно да подценяваме дебата в Германия. Това не е дебат на госпожа Меркел или някакви конгреси и партии. Не е така. В Германия има доста настоятелно задаване на въпроси за това на каква база поставяме така нареченото економическо управление, на каква база поставяме економическия инструмент за финансова стабилност. Не ни ли трябват нови институции? И честно казано, аз поделям това гледище споделям и тревогата, че в по-дългосрочен план няма да можем да се разминем с изменения на договора, ако искаме да го направим достатъчно чисто, достатъчно демократично и легитимно, така че да имаме процедури прияти от хората в Европа, чието съгласие и доверие ще ни е необходимо за прокарване на важните решения, които предстоят, защото тези тези решения няма да струват нищо, ако нямат доверието на гражданите и не се приемат от тях. Ето защо смятам, че идеята за конвент съвсем не би била спирачка. Наспротив, мисля, че би послужила като газов педал, като тласък, ако достатъчно разумно се организира такъв един конвент и то в момент на такава драматична разпокъсаност на европейския дебат. Такъв един конвент ще обедини европейския дебат а, може би такъв един конвент може да генерира нещо като решение на мнозинството, макар че формално вече е въведен принципът на единодушието. Все пак конвентът представлява процедура, която принуждава всички участници да намерят компромисни общи решения, които след това биват представени като подкрепени от целия конвент. С други думи, стигнали са до конвент, аз бих бил на позицията, че той не трябва да бъде просто технически конвент, за благославящ предварително формулирани изговор. Напротив, смятам, че този конвент ще трябва да има достатъчно време за задълбочени обсъждания, защото конвентът е модел, който води не само до по-добро обмисляне, а и до легитимиране. То, И с това може да съживи европейската демокрация и чувството за принадлежност към общността. Това в момента е крайно необходимо, според мен. Grazie. Prima di chiudere, eh, il eh, Господин Корбет, нашия бивш колега, високо уважаван колега, който сега е в кабинета на господин Пой, поиска думата. Заповядайте. Благодаря. Няма да ви бавя. Само ще отговоря на няколко фактически, по няколко фактически въпроса, които смятам, че трябва да се изяснят. Първо, отношението на господин Ван Ромпо и неговото отношение към него, изказвания, които се цитират, е, той, според които единственото му задължение е само да информира парламента след заседанията на върха. Духът на казаното от него е, че той има формално юридическо задължение – по договора да докладва пред парламента, но на практика е готов да и на повече и се надявам, че сте се уверили в това. Той е участвал в, на председателски съвет, на заседание, на председатели на комисии всяка, всеки месец се среща с господин Бузек. приел е и множество други контакти по покани на политически групи. Също така се нае да докладва след заседания на а, срещи на върха на еврозоната. Винаги, когато се провеждат а, такива заседания, които без друго са в заедно, с заседанията на съвета. По отношение на председателския съвет, той решението той да се среща с него е решение на парламента. Парламента реши това. Решението не беше взето от председателя на съвета. Това е така поради това, че има разлика между среща на върха и следващото пленарно заседание. Вместо да се чака, се постигна съгласие господин Ван Ромпой да докладва веднага следващата седмица на Европейския парламент на специално заседание. По време на първата година от мандата му тези срещи бяха на, под формата на мини пленарни заседания. В през втората година Европейския парламент реши да свика подобни срещи с председателски съвети, отворени за всички членове, по причини, които са известни на парламента. Предполагам, че е свързано с баланса между заседанията в Брюксел и Страсбург, но това беше решение на парламента, а не негово решение. Реших, че е необходимо да подчертая това и поради това, което ти каза, Андрю, което според мен е, може би, може би проистича от, недораз... от неразбиране и недоразумение. Последното, което искам да кажа е свързано с това дали той трябва да участва на дебати, подготвящи заседанията на Европейския съвет и след тях. И този въпрос беше обсъден с парламента в началото на мандата с вашия председател и председателския съвет. Тогава се сметна, че ако той участва на заседания преди и след 6 срещ, заседания на върха, това би означавало 12 дебата годишно, на на които той ще се изказва. Той всеки месец. И някои сметнаха, че, на парла... че може и на самия парламент да му писне, да го вижда а, всеки а, месец, ако той един път в месеца идва и заема цялата сряда. Ето защо беше решено представителят на ротационното председателство да, и, да се среща с парламента преди заседанията на върха, тъй като заседание, среща на върха се подготвят от а, обикнове от а, съответните от конфигурациите на а, съвета на министрите. Благодаря. Благодаря. Oui, merci, monsieur. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за коментарите и идеите. Благодаря и на Ричард Корбет. Трябваше да кажа веднага, че по отношение на председателя Ван Ромпой, Европейския съвет прави предложение за усъвършенстване на процедурата и взимането на решения по бюджетната дисциплина, тези предложения могат да доведат до изменения в договора. След няколко седмици ще очакваме да чуем гледната точка на председателя Ван Ромпой. Няколко думи в отговор на казаното от колегите. Примерът, която ни даде колегата Глаутиери за обща външна политика и политиката по сигурност и отбрана и стратегическия диалог с Европейския съвет, мисля, че това е духът, в който трябва да подхождаме и към други теми от общ интерес със съвета. По отношение на еврозоната, се каза, че в е, договора има разпоредби за еврозоната и разбира се, е, среща на върха на еврозоната, не знам какво е официалното наименование, е, е заседание, което в момента няма юридическа форма, но по всяка вероятност ще получи такова. Правилно беше казано от, е, от нашия колега, че Европейския съвет не е отговорен пред е, парламента. Колегата Бронс е, обърна внимание на двата смисъла на думата responsibility парламентът може да прекрати правомощията на, председ... на комисията, но не и на председателя на съвета. Легитимно е че съществуващата процедура за комисията не може да се прилага спрямо съвета. Заедно с това не можем да не разговаряме с съвета който не е, законодател не е орган, който се отчита пред нас, но е колективен орган, който взима много важни решения. Ето това може изисква нещо, което беше наречено стратегически диалог беше повдигнат един много важен въпрос приемането на споредби, които се прилагат спрямо определени държави членки, еврозоната, засиленото сътрудничество. Можем ли да приемем, че всички депутати, в това число и представителите на страните, които не участват, могат да гласуват по всички аспекти? повдига се въпросът и за Европейската комисия. Изключително сериозен въпрос. Според мен, не можем а, да не обръщаме на този проблем а, още а, дълго време. Що се отнася до ролята на националните парламенти и тяхното участие, Чувствата са смесени. Мисля, че трябва да... Чух думата предпазливост от Андрю Дав. Искам да кажа две неща. Първо, ние организирахме по съвместна инициатива на Полското председателство и Комисията по бюджета един мини конвент, който продължи два дни, се проведе през октомври. Там се събраха всички европейски институции, в това число парламента и всички национални парламенти, 85 национални парламентаристи, т.е. всяка страна може да бъде представена от управляващата партия, коалиционния партньор и, опози... и представител на основната опозиция. По време на това заседание говорихме за разпределение на на задачите с оглед на стратегията 2020. Тази конференция мина много добре и накрая от бъдещото датско председателство казаха, че очевидно това трябва да продължи. Ние е, за нас това беше много интересно. За съжаление, не можахме да обсъдим всички въпроси. Ето защо е ще се проведе още едно подобно заседание в първото полугодие до година. Не знаем още дали темите ще бъдат същите. Но това, което искам да кажа, е, че съвместната работа между Европейския парламент и националните парламенти и министрите, Полският парламент имаше смелостта да организира тази конференция въпреки враждебността на министрите на финансите. Защо? Защото те не искат да говорят пред национални парламентаристи по теми, имащи свързани с техните правомощия. Някои е, страни, е, в някои страни парламентаристите казаха нещо различно от е, министрите. И ние проведахме нещо, което приличаше малко на конвент – Вярно, че продължи само два а, дни, но тази среща показа, че тази алхимия, тази може да бъде използвана наново. За тази цел ни трябва истински конвент, който да се занимае с договора. Но кое, това, което ме притеснява в думите за нов договор, е, че ние, ние преживяваме много сериозна финансова криза. Болния е с температура над 40 градуса от 27 държави членки. 22 е, вся, всяка сутрин е, бързат да видят е, какъв е ликвения процент на дълговите Има страни, които са на ръба на фалита. Имайки предвид тази остра треска, да кажем, че има едно магическо решение и това е нов договор, това е рисковано. Рисковано е да лъжем пазарите. Пазарите ще. Е, само, че договорът няма да реши всичко за две седмици. Той би решил проблемите след 10 години. Решенията не са в нов договор Лисабонския договор е, е нещо като инструментариум, които можем да използваме за да решим сегашните проблеми с известни допълнения от техническо естество. По другите проблеми, свързани с националните парламенти, в рамките на доклада на Комисията по економически въпроси, чието автор е госпожа Берес, колегата от господин Герер. Разбирам, че е предвидено заседание на координаторите от двете комисии. Там ще бъде предложено в рамките на Европейския семестър през февруари всяка година да има междупарламентарна среща. Европейския парламент ще бъде представен от економическата комисия, комисията по заедост и комисията по бюджета. Ето защо е много важно АВКО да е наясно с това предложение, което ще бъде представено на пленарната зала и след това да видим дали е, има полза от това подобни процедури да се прилагат и към други теми. Един друг колега заместник председател от Польша, чието име не смея да се опитам да произнеса, изрази притеснение, че ако започнем дебат по отказа от единодушие, ще притесним гражданите да, нека да не лъжим гражданите. Един нов договор с конвента, ще отнеме минимум 5 години. Няко... Конвента е нещо сериозно. Тогава, когато падне температурата на пазарите, когато нещата се успокоят, нека да започнем с инициативата, като при... кажем обаче ясно, че процесът ще отнеме много време, но да не лъжем, че проблемите ще бъдат решени веднага. И така, практическо решение. Аз ви представих работен документ, предлагам ви господин председател. Той да бъде разгледан от координаторите и да видим дали темите подигнати в него, заслужават е, да бъдат разгледани в е, доклад по инициатива. Много е важно да знаем какви, е, каква позиция ще поемем по отношение на договора. Има две възможности. Това, което е предвидено в документа, как да се адаптират разпоредбите в договора чрез форум, чрез решения от типа джентлменско споразумение, регламентиращо взаимоотношенията между парламента, Европейския съвет и съвета на министрите. В рамките на сегашния договор има още една сериозна тема, по която трябва да сме наясно дали искаме да се намесим, но това би изисквало нов доклад и аз не съм кандидат да съм автор на всички доклади, но това е въпрос, който следва да бъде представен на вниманието на координаторите. Много ви благодаря, господин Ламасур. Това предложение ще бъде обсъдено на следващото заседание на координаторите. Това е много широк въпрос и трябва да го обсъдим много внимателно. И така на следващото заседание на координаторите. Сега последна точка от дневния ред. Микрофон на председателя е изключен в момента. Извинете ме, казва председател. Последната точка е но първо да направя някои съобщения. Eh. Господин Мартин ни съобщи, че що се отнася до изслушването на председателството на съвета на 20 декември. Няма проблем да се пренесе това на 25, за 25 януари. Ние трябва да решим дали бихте ме и слушали? Дали вие все пак сте съгласни с това? Трябва да знаем, че след като господин Мартин е съгласен, да се пренесе заседанието с изслушването на 25 януари. Дали ви сте съгласни? Така, смятам, че имаме консенсус през януари да състои това заседание, на което ще срещнем с председателството. Господин Герара, съгласен ли сте? Има нещо, което бих искал да разбера. Вие казахте, че Мартин е съгласен, така ли? Да, господин Мартин ни е съобщил, че той е съгласен. А, факто са che а, господин Мартин в момента не е тук, но той ни съобщи, че той не би възразил. Така че той няма да се огорчи, ако решим да проведем това заседание през януари. Добре, това е решено през януари. И сега имаме заседание при закрити врата. Това е съвместно заседание с Комисията по граждански свободи това е присъединяването към Европейската конвенция по човешки права, така че моля онези от вас, които няма, нямат право да присъстват, моля напуснете. Ние много кратко ще обсъдим, тъй като получихме съобщение от преводачите, че те няма да могат да работят след 12 и половина. molto, molto sintetico perché